Oh, it's 2.56 on that clock. Good morning, colleagues. I'm... Здравейте, колеги. Извинявайте за късното започване. А вие искахте да говорите с Клодия. Добре. Това е също важно. И така, нека започнем. Съжалявам за това леко късно започване. Благодаря ви, че сте тук. Днешното заседание е без гласуване. Проведохме гласуването по-рано тази седмица, тъй като НП завещ... с... има своето заседание в Хелзинки днес, така че другата седмица в четвъртък ще продължим с гласуването. Извинение за господин Дюпре, малко късно започваме. И с какво започваме? Приемаме дневния ред. Ако няма възражения, приемаме. Всички езици има в нашето заседание, с изключение на хрватски, датски, естонски, финландски, малтийски, унгарски, литвовски, гръцки, словашки, словенски, български и ирландски. А, тук а, в следващата точка Повишаване на сигурността. Личните карти на гражданите на Съюза е едно важно становище на господин Дюпре, който сега ще чуем с много изменения и с много доклади от различни а, комисии в парламента процедираме. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите, които направиха усилието да са тук тази сутрин. Ще припомня в началото, че целта на нашето а, предложение, което разглеждаме, е не да заменим националните карти с европейски карти, нито пък да задължим държавите членки да предоставят карти за самоличност. Чисто и просто идеята е да се заздравят, укрепят елементите за сигурност в държавите членки. Целта е ясна. Става въпрос за способстване за свободното движение на европейските граждани, като, граждани, като се намалят а, максимално рисковете за а, фалшификация. А, 250 различни варианта на карти за идентичност съществуват в Европейския съюз. И нивото на сигурност е доста разнообразно. Това е причината, поради която аз, като редица експерти, подкрепям е, това предложение на комисията да се включват задължително биометрични данни, пръстови отпечатъци в едни модерни стандартизирани карти за самоличност. Тук става въпрос и за действително чувствителни данни, като например пръстовите отпечатъци. За това е нужно да се осигури необходимото за защита на тези данни. Ето защо предлагам първо да се включат допълнителни гаранции за начина по който се снемат тези данни, особено що се отнася до децата или до а, лица, децата и лицата в уязвимо положение. Също така, а, тук говорим за отправна точка 12 години. На следващо място, а, когато се съхраняват тези данни, а, трябва да бъдат а, заличавани накрая. Четвърто място. Предложението не може да се използва като правно основание, нито да представлява база данни за европейските национални карти а, и а, това може да се определи единствено и само на ниво държави членки от законодателството на държави членки. Пет. Достъпът до биометричните данни ще бъде ограничен единствено и само за службите на държавите членки, които са одобрени и имат право да използват и да проверяват тези данни. И така предлагам да се приложат всички тези елементи и когато държавите членки работят с външни доставчици. Редица други предложения има във всичките 205 изменения, които получихме, което е свързано с сътрудничеството между държавите членки и така да се осъществи обмена на ключовете за декодиране. Също така уведомяване за издаване на временни карти за самоличност и също така използването на знамена и гербове национални в рамките на тези карти. По време на петте заседания на докладчиците в Сянка успяхме да разгледаме тези предложения в контекста на позициите на различните политически групи. Тези Заседания се проведоха и ще продължат да се провеждат, надявам се, в един изключително градивен дух. Затова искам да отправя благодарности към колегите, които участват в тях. А, тук а, ние наистина обменяме мнения в духа на целите на това предложение и съм убеден, че ще постигнем едно много добро а, споразумение, съгласие, подкрепено след това от целия па, парламент. И така с нетърпение, но и с радост чакам а, да чуя становищата на колегите. Благодаря ви. Искам да кажа, че от името на колегата ще се от името на докладката Сянка госпожа Кауфман ще се изкажа. Тя се извинява, че днес не може да присъства. Искам. Тя благодари най-сърдечно на докладчика за свършената работа и конструктивното сътрудничество. Иска да обърне внимание на два въпроса е, във връзка с е, предложението за изменения. Предпоставката е, че трябва да се снемат е, биометрични отпечатъци на, на два пръста това госпожа Кауфман смята, че едно тежко, така, една сериозна намеса в личното пространство на гражданите и нарушение на, тяхното, на техните права и смята, че е нецелесъобразно и а, още повече, е, че, че е, оценката на въздействие е, дава достатъчно а, така, доказателства за а, верността на това а, съждение. Смята, освен това, че е, на практика това било е, трудно за е, изпълнение и разбира се, ще бъдат внесени допълнително предложения за изменения за срока на съхраняване на тези данни. Втория въпрос е, се отнася до краткия срок за паспорти, е, е, документи за самоличност, които не отговарят на е, изискванията за сигурност. Трябва се да се внесат изменения, предложения за изменения в този дух, а именно за валидността на срока на валидност на паспортите и на е, документи за самоличност. Е, докладчицата благодари на е, сътрудниците си. Господин Вестесън, от името на докладчиците в Сянка от ЕКР, благодаря ви, благодаря на докладчика, благодаря на колегите. Докладчикът и подготви работен документ, и като цяло съм доволен от това как вървят преговорите до сега. Обаче искам да помоля за извинение, че не винаги съм успявал да присъствам на, на срещите с докладчиците в сянка, но винаги съм определил заместник. За нашата група е от ключово значение да бъдат включени двата маркера. Освен това, що се отнася до снемането на пръстови отпечатъци и тяхното съхранение, ние смятаме, че оптималният период ще бъде 6 години. По този начин ние ще гарантираме надежността на тези пръстови отпечатъци и ще бъдем в съответствие също с регламента за ВИС и новият регламент Евродак. За нас е много важно решението за това националните хранилища на биометрични данни и съответните бази данни да останат национално достояние. Ще продължавам да работя с докладчика с цел да намерим подходящ компромис. Благодаря. И сега Силви Гийом, заповядайте. Благодаря. Е, имам въпрос към Жерар Депре. Отнася се до възрастта. Чух е, в това, което казахте, 12 години, нали? Е, струва ми се, че в други варианти на текста е, минималната възраст не е 12, както казахте. Как стоят нещата точно? Има ли е, съответствие с е, другите варианти на текста по отношение минималната възраст? Благодаря, Силви. И преди да дам думата на докладчика, искам да попитам дали Европейската комисия иска да се изкаже. Благодаря господин председател. Да, бих искала да подчертая това, което са целите на предложението. От една страна да се улесни свободното движение, а също така да се гарантира и сигурността на личните карти, така че гражданите да могат да упражняват правото си на свободно движение. Оценката на въздействието пояснява, че аспектът сигурност е изключително важен. При все това, разбира се, този инструмент не е правно основание за създаване на база данни на пръстовите отпечатъците. Така че, ако държавите членки искат да създадат такива бази данни за пръстови отпечатъци, това ще изисква приемане на национално законодателство, което разбира се да е в съответствие с оценката за пропорционалност и принципите за опазване на личните данни. За възрастта комисията предложи да се взимат пръстови отпечатъци на лица от 12 годишна възраст нататък. Но разбира се, има в някои държави членки практика за снемане на пръстови отпечатъци и на малолетни лица. И смятаме, че те могат да се адаптират към това. Искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за срещите, на които имахме възможност да обясним специализираните детайли и очаквам продължаването на сътрудничеството. Господин Дюпре, имате думата да отговорите. Заповядайте. Мерси, Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията и на колегите, които взеха отношение. Колкото до позицията е, на Силви Кауфман, трябва да кажа, че Става дума за... Това са ключови елементи от нашите, нашия дебат, които е, ние трябва да решим и парламента. А именно дали е необходимо да имаме два е, вида данни от два пръстови отпечатка, за да гарантираме сигурността на документите за самоличност. Експертите с които разговаряхме, обясниха, че границата, която все повече се покачва с развитие на технологията, е, означава, че е, само е, лицевия образ може да гарантира сигурност, но ние открихме, че риска от от риска за фалшификация на документ възоснова само на личния, на, на лицевия образ се увеличава с с развитие на технологията, така че е, това е, е недостатъчно и това беше така един деликатен и сложен е, елемент от преговорите. Колкото до срока, съгласен съм от това, което предлага госпожа Кауфман. Ние сме готови да увеличим този срок е, държавите членки всъщност е, е, трябва да заложат някакъв срок, тъй като разбира се ще зависи от обема и броя на заявките за продължаване срока валидността на документи всяка държава членка. Значи, създаването на база данни си остава компетенция на държавите членки. Е, предложението, по което работим ние, както казах, не представлява правно основание е, е, от друга страна обаче държавите членки имат свобода да създадат своя национална правна база, своя уредба, според правната си уредба, разбира се. Е, на Силви Гиом. Вече комисията отговори на въпроса за 12 години. Това е, е възрастта, която се смята за е, минимална прага преди получаване на, на личен паспорт. Някои групи смятат, че възрастта, от която могат да бъдат нататък, от която могат да бъдат вземани пръстови отпечатъци, трябва да е 14 години но тъй като имаме вече прецедент с, с, с, с документите самоличност, с паспортите, аз се опитах да, така, да се спра на възраст, която да се съобраз, да е съобразена и с прецедентите, този прецедент и с е, ситуацията в момента. Това е, е господин председател. Е, убеден съм, че ще продължим да работим в един е, добър, конструктивен дух е, и ще търсим компромиси и ще приключим с това досие в е, максимално кратък срок. Благодаря за участието ви в дебата. Благодаря, господин Дюпре. Гласуването ще се проведе ли на 3 или на 10. Нашата комисия все още това не е определено. Благодаря ви за работата, извършена днес. Благодаря на вас и на докладчиците в сянка. Колеги, сега можем да преминем към четвърта точка. Имаме днес възможността да изслушаме представянето на проектостановището по доклада на АВКО за разпоредбите на договор, свързани с гражданството на Европейския съюз. Принципите и ценностите, на които се основава Европейския съюз, са формулирани в членове 2 и 6 на договора и да поставят гражданина в център на европейския проект. Проекто доклада на госпожа Андерсън разглежда дали разпоредбите на договора имат достатъчен обхват с оглед на европейското гражданство и съдържа препоръки към държави членки и институции на Европейския съюз. Становището на госпожа Андерсън разглежда различни аспекти, включително и политическите права. Давам думата на госпожа Андерсън да представи проекто текста. Благодаря, господин председател. Мисля си, че всички тук са съгласни, че има определен обем, който се предвижда за едно становище и това ограничава съдържанието му. И ние искаме да да подобрим формулировките и също така да внесем изменения, които да обогатят текста. Становището е било разпространено предвид това, че това е първи проект от текста. Моят приоритет е да осигуря защитата на всички права, економически, социални, екологични, социални, политически права, свързани с европейското гражданството и гражданството на държавите членки. Затова очаквам, че ще внесем колективни изменения за засилване на това – Както вие казахте, политическите права са от ключово значение. За това е необходимо членове 22 и 10 на договора да бъдат съответно отчетени и да имат правно обвързващ характер. Както вие правилно казахте, тези политически права са в центъра на европейския проект и ще работим с колегите, за да внесем изменения за тази цел. Също така споменаваме в становището и Хартата за основни права, но искаме да засилим и това, защото милион граждани в Северна Ирландия са 1,8 милиона души в Северна Ирландия могат да бъдат засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Не искам да говоря дълго, но смятам, че можем да работим върху предотвратяването на дискриминацията, насърчаване на многообразието и също така да гарантираме правата на гражданите на Европейския съюз, живещи в Обединеното кралство и след Брекзит. В първия проект от текста, предвид ограничен обем, бях много предпазлива. Може би трябва да доразработим чрез изменения това, което вече съм включил в становището. И призовавам колеги, да внесат изменения, така че наистина да можем да защитим основните принципи на гражданството и да гарантираме на гражданите това, което вие казахте, господин председател, в самото начало, че те са наистина в центъра на европейския проект. Искам да кажа, че не успяхме да спазим някои от крайните срокове, но може би през декември ще успеем да гласуваме в комисията по това становище, за да може въпросът вече да бъде разгледан и гласуван в пленарна зала през януари. И ние и секретарият ще направим всичко възможно да можем да се придържаме към предварително определения график. За съжаление, някои от изявите бяха отменени не по наша вина. Благодаря ви, Мартина. Някои от докладчиците в сянка са тук. Господин Вистисен от ЕКР, искате ли да се изкажете? Да, да. Много е ясно, че гражданството на Европейския съюз е нещо, което допълва националното гражданство. Затова не смятаме, че трябва да включвам индивидуални права в европейското гражданство, така как се предвижда в това становище. Ние смятаме, че националното законодателство следва да има примат и ние внасяме изменения в тази насока и не съм сигурен, че ще постигнем компромис. Да, благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат? To... Дали комисията иска да се изкаже? Може би ще бъде добре да получим един балансиращ коментар. Благодаря, господин председател. Накратко благодаря за тази възможност да се изкажа накратко. Искаме да припомним, че комисията по време на този си мандат предложи мандат за гражданството, извинете, доклад за гражданството и а, доклада за правата на гражданите. И също така комисията предприе инициатива да се постигне напредък в областта на правата, свързани с европейското гражданство. През септември Европейската комисия внесе пакет в тази насока. Важно е да се помни, че що се отнася до правата на лицата, които принадлежат към малцинствени групи, това е една от основните ценности на Европейския съюз. Аз няма да спирам върху подробности, но ако има въпроси, с радост ще отговоря на тях. За изборните въпроси това е основно в правомощият на държавите членки в съответствие с законодателството на Европейския съюз, което включва и съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Например, що се отнася до състава на електората, нещо, което е в правомощ на държавите членки в съответствие с законодателството на Европейския съюз, включително и Харта за основни права. Решението за гласуване от разстояние, разстояние искам да ви напомня, че това беше част от дейността на парламента в контекста на избирателното право и това е едно правно задължение. Мисля си, че мога да спра до тук, но разбира се, ако има въпроси, ще отговоря на тях. Независимо от това, че има ограничение за обема на становищата, всичко, което ще поясни какво е гражданство на Европейския съюз и кои са политическите права, ще бъде много положително. И сега, Мартин, имате думата за заключителните бележки. Мисля си, че повечето колеги ще съгласят, че Брекзит и възхода на крайно десните са реална и сериозна заплаха за самата идея на гражданството, включително на гражданството на Европейския съюз. За това смятам, че това становище, цялото това досие е изключително важно. И бих призовала колегите да внесат изменения. Така че да, можем да гарантираме правата на гражданите и разбира съм наясно с факта, че избирателното право е в правомощият на държавите членки но има държави член, които не позволяват гласуване на своите граждани, които не живеят постоянно в тези държави членки. По този начин гражданите са лишени от възможност да участват в демократичния процес. Мисля си, че това трябва да се осъзнае и да се отрази. Разбира се, знаем за правомощият на държавите членки, но предвид заплахата, която идва от крайно дясно, смятам, че е важно на този етап да работим върху укрепването на правата за гражданство на Европейския съюз. Тук, що вие дойдохте, вие сте докладчик във сянка. Дали искате да се изкажете? Мартина, ако не възразявате дали бихме могли малко да нарушим обичайния ред и сил да се изкаже по становището за гражданството на Европейския съюз. Заповядайте. Е, вие сте докладчик сенка на социалистите и демократите. Е, грация, е, Клода. Ringrazio l'onorevole per il... Благодаря, Клод. Благодаря и на вас, госпожо Андерсън за това становище. Наистина гражданите в Европейския съюз са изправени пред една специфична реалност с европейското гражданство. Тук отбелязваме и препратката към съответните членове, член 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 21 22 от Харта за човешките права. И мисля, че в директивите на Европейския съюз гражданите, както и дългосрочно пребиваващите имат сравнително еднакви права. И също се казва, че Европейския съюз трябва да защитава правата на младсинствата. Ето защо, когато не се спазват тези разпоредби, трябва да има наказание. Трябва да се гарантират тези принципи не само посредством избори, но и посредством националните политики. Ето защо а, исках да се спомене и директивата, в която се казва, че дългосрочно пребиваващите трябва да имат права като на гражданите. Наистина има най-различни форми на дискриминация и трябва да се положат а, по усилия сериозни, за да се гарантират на всички правата Както казах вече, гражданите дългосрочно пребиваващите трябва също да бъдат обхванати от нашите изменения, за да сме в съответствие с договора. Благодаря, Сесил. Джин, и вие се появихте. Искате да се изкажете ли? Малко се обърка обсъждането на това становище. Всички се явяват на сцената в своя ритъм. Вие сте докладчик Сянка от Зелените. Благодаря и се извинявам, че закъснях. Да, и ние естествено приветстваме становището от Мартина Андерсън. Съгласна съм и с много отказаното току-що от Сесил Кянге и това, което е свързано с правата на дългосрочно пребиваващите. Няколко момента от наша страна. На първо място Европейския съюз трябва да престане да се занимава с това какво се случва с децата, чието родители упражняват своите права по договора а, и да се установи правото на глас в съответните държави, когато става въпрос за избори за Европейски парламент. Малко е трудно това, защото когато вече хората са извън а, своята държава, заради или пък а, непълнолетни или а, млади хора са извън държавата си заради професията, да речем, на а, родителите си, също случаите, в които има бракове между европейски граждани с а, граждани на трети страни. Там доста а, не на добро ниво е приложението на, за, на правилата. Виждаме това в а, редица случаи. Искали се също така да привлечем внимание върху необходимостта да има съразмерност в решенията на държавите членки, що се отнася до извеждането на граждани трети страни. Виждаме, че някои държави членки използват факта, че няма регистриран адрес или когато лицето е бездомно като основание за репатриране. Както видяхме вече и решението на Европейския съд намира това за неправомерно. Благодаря. Наистина много обстойно изказване и пълноценно. Много добре обхванахте предизвикателството в това становище. Но може би винаги може да се използва това становище за по-широка дискусия. Благодаря, Джин. Ана, вие последна да се изкажете. Искам да попитам комисията как отчита своите констатации за златните визии и изобщо целият този процес, свързан с прането на пари и защо всичките тези финансови а, цели. Припомням, че, например, вчера в Монако беше арестуван Димитри Грибовлевлев, руски гражданин, който е придобил кипърско гражданство през 2012, чиято съпруга и дъщеря са придобили малтийско гражданство междувременно. И това е, разбира се, човек с много пари, притежава футболен клуб и може спокойно да подкрепи Аран Банкс или е, подобни кампании за подкрепа на Брексит, за да се намеси в избори, в е, нагласите в Европа. Какво е становището на комисията по повод подобни заплахи? Благодаря. Творчески се изказахте. Вие успявате наистина за тези златни визи да говорите в всяко изказване. Да, предполагам, че основателно, защото все пак попада в е, обхвата на темата. Но не знам, не знам, освен ако комисията не иска да отговори. Добре, заповядайте, <laughs> пробвайте се. И за златните визи да ни кажете нещо. Благодаря. Няма да подробно, в подробности да отговоря, но ще спомена е, доклада за гражданството който миналата година представи комисията и в него се ангажира да гарантира европейското гражданство и неговите ценности и да публикува доклад на това, което току-що беше описано. Националните схеми, които предоставят гражданство на инвеститори, там се описват действията на комисията в тази област, състоянието на националното законодателство и също така има идеи за действие. Съвсем скоро ще бъде публикуван този доклад. Благодаря много за казаното, Мариелен. А, мисля, че беше ясно. И така, крайният срок е 14 ноември. И е а, ясно, че ще бъде богата и интересна дискусията а, съответно контекста. Благодаря много а, на госпожа Андерсън и на докладчиците в Сянка. Мисля, че добре се справяме с времето. За това виждам, че господин Гореано е тук. Така че нека да преминем към точка 5. А, на комисията за две предложения за споразумение между Европейския съюз и и Бразилия за премахната визите за краткосрочно пребиваване и също така за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти, така че давам думата за представяне. Благодаря, господин председател. И в двата случая става въпрос за споразумение между Европейския съюз и Бразилия едното за примахването на визите за краткосрочно пребиваване на притежателите на обикновени паспорти и след това за примахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти. Регламент 610 на Европейския парламент и Съюза въвежда някои хоризонтални а, разпоредби и се а, е, определя краткосрочно пребиваване като такова от максимум 90 дни в рамките на 180 е, дни. И в двете споразумения трябва да се включат сега тези е, нови определения. С оглед на тълкуването на новото определение за краткосрочно пребиваване, комисията прие през юли препоръка за решение на съвета за начало на преговори за изменение на тези споразумения между Европейския съюз и Бразилия. И съвета прие това през октомври 2014. И след това комисията започна да изменя това споразумение и приключиха тези преговори през октомври 2014. Съвета обаче може да приеме всичко това като споразумение с съгласието на парламента. Разбира се, аз препоръчвам да дадем това съгласие. На 3 декември ще се проведе обсъждането на доклада. 6 декември е крайният срок за изменение и гласуване на 10 януари. Това е всичко. Благодаря. Достатъчно обстойно, господин Унгоряно. Има ли някакви реакции? Комисията? Uh, uh, little... Благодаря. Нямам кой знае какво да добавя. Само да припомня, че имаме две е, споразумения с Бразилия. Едното е за обикновени паспорти, второто за дипломатически, официални, служебни паспорти. Ето защо е, всъщност има две коригиращи спогодби е, на вниманието на Европейския парламент и както каза докладчика, тези е, коригиращи спогодби е, променят е, споразуменията е, и срока по-скоро от 3 е, 6, е, до 6 месеца, както е в значи от 3 до 6 месеца, както е в шенгенският разпоредби. Шест е, споразумения други има, е, които е, допълват съществуващи краткосроч... такива споразумения с въпросните държави, с въпросните острови и Европейският парламент даде съгласието си на 23 октомври за споразуменията с тези островни държави. Бразилското споразумение споразумение е, също е, така малко се забави поради е, повина на бразилската страна, но се надявам, че тези допълващи спогодби към съществуващите ще влезат в сила само след като бъдат получат съгласието на, на Европейския парламент, след което вече ще бъдат ратифицирани от бразилския и Европейския парламент. Кристин, искаш да кажеш нещо ли? Имам въпрос. Благодаря, господин председател. Става дума за едно техническо споразумение за пръв път е, така искам да се поздравим за това, че е, за пръв път е, ние сме сезирани Европейския парламент за едно споразумение, една спогодба, преди тя да бъде е, приета и подписана, което е наистина прецедент, обикновено обратното. Е, сме свидетели на обратната практика, което е хубаво. Ана, искаш да кажеш нещо? Нямам възражения по отношение на спогодбата с е, Бразилия. Е, така подходящ е момента да се улесни е, движението и пътуването на бразилци към Европа това е особено така е, с, е, важно, особено предвид новоизбрания президент на тази държава. но а, наистина а, комисията спомена за другите спогодби, които а, са, а, по които парламента е дал съгласието си, но имате ли, имаме ли Имате ли черен списък на страни с съмнителни юрисдикции в контекста на тази практика с златните визи и подозрения за изпиране пари? Такова съображение е, фигурира ли в предложението на е, комисията. Е, преди да поискате съгласие на парламента за тези спогодби, е, ако това не е така, би трябвало да, да го вземете под внимание и да помислите по този въпрос. Председателя, благодаря. Последен коментар имате ли по въпроса? Не. Мисля, че можем да приключим с тази точка. Благодаря, господин Гореано. Благодаря и на колегите за е, коментарите им по този доклад. Благодаря ви за свършената работа. Сега да минем на... Мисля, че господин Чиничи е тук. Да минем на седма точка, което е представяне на проекто доклада и предложенията за е, корекция и поправка на член 18 от регламента за убежище, което ще даде възможност държавите членки да използват остатъчни средства и да ги пренасочват към въпроси, свързани с миграцията. Е, предложението ще даде възможност на държавите членки да е, пренасочат или прехвърлят е, суми към националните програми, след като ги преразгледат, разбира се. Координаторите се съгласиха да работят по предложението само на английски язик, предвид това, че процедурата трябва да бъде задействана, за да има възможност да бъде прият този акт до края на годината темата. Сега ще дам думата на господин Чиничи, е, докладчика, да ни запознае с основните елементи от този доклад. Благодаря, е, Катерина, за свършената работа. Имаш думата. Благодаря, е, скъпи колеги. Както бе казано, аз ще взема думата от името на госпожа Дали, която е докладчица по въпроса. Е, госпожа Дали е, и е, се извинява за това, че не е тук да представи доклада, но тя е, има други ангажименти, които и попречиха да присъства. Сега фонда за, за обежища и член 18 от регламента – Госпожа Дали казва, че след, е, предвид, е, след миграционната криза от 11 та година, 23 е, милиона евро са били прехвърлени от, към Гърция и Италия за нуждаещи се там както и за сирийски 4 милиона евро са отпуснати 16-та година за сирийски беженци в Турция. Те са в помощ на националните програми Е, тези суми трябва да се е, освоят до 18-та година, след което те няма да вече да са разположение на е, националните програми АМИФ. За да имаме гаранция, че тези средства се използват за целите на АМИФ, комисията представя технически изменения по член 18 на регламента е, госпожа Дали е, е, предлага близо 20% от тези средства за национална защита да бъдат прехвърлени към тези програми. Тя изтъква, че държавите членки е, които е, не трябва да бъдат е, трябва да бъдат насърчени да продължат да прехвърлят средства за национална защита. 160 хиляди лица от Италия и Гърция ще помог... тези средства ще помогнат 160 хиляди лица да бъдат прехвърлени. Комисията обаче далеч е, е не постига, е, е далеч от постигане на тези цели. Още много работа трябва да се, бъде свършена. Трябва да продължим да инвестираме в е, пренасочването и докладчика докладва, че много средства се заделят за, именно за да се спазват принципите на солидарност и равно равноправно разпределение на тежеста. трябва поне 20% от сумите, които ще се пренасочат, да бъдат заделени за доразвиване на общата европейска система за обежищата и действителното интегриране на е, граждани от трети страни. И последният въпрос, който поставя госпожа Дали е, – средствата, с които разполагаме, трябва да се е, пренасочат и използват отново но не трябва да, това да е в щета на държави членки, които са спазили съответните квоти е, за сметка на действията на, на, на други държави членки. Е, госпожа Дали очаква е, да продължи конструктивна работа по този тези доклад, за да бъде приключена работа по това досие до края на годината и да сме сигурни, че тези средства са уместно използвани. Благодаря много. Благодаря ви е, и чрез вас на госпожа Дали за този доклад. Е, докладчите в Сянка, които присъстват е, тук, е, от тях желали да вземе думата? Кристин, искаш ли да се изкажеш? А, е, от името на госпожа Бьорнк ще се изкажа. Благодаря ти. Е, заповядай от ГОЕ. Аз извин, е, искам да предам извиненията на госпожа Берг. Е, ще ви кажа какво има предвид тя. Тя благодари на докладчика Дали за е, е, доклада, за текста. Ние оценяваме особено това, че в този контекст докладчика предлага съответните изменения. Това досие не е толкова техническо, както го предлага комисията. Става дума да се запитаме първо защо е, тази огромна сума е, остават е, за пренасочване на е, търсещите убежище в Гърция и Италия, защо тези средства не са освоени. И ако следваме линията на комисията, би трябвало наистина да е, избегнем сегашната е, ситуация. Два важни елемента има. Пренасочването на всички хора, които имат право, които присъпнигли от 20 е, март 2016, това не е направено и това е в нарушение на правилото за преместване, пренасочване. Важно е да се иска е, увеличаване, разширяване на групата за на хората, които имат право на обежище, нещо, което комисията предлага с голямо закъснение. Е, е, трябва да помислим и за тези, които се нуждаят, е, които имат право на, на, на национална закрила. Защото е, не трябва да изпускаме от внимание катастрофално тежкото положение на тези лагери в Гърция, особено по отношение гражданите от Афганистан и е, Иран. Е, да не говорим и за бройката на е, броя на не е, придружаваните непълнолетни. Трябва да продължим да прилагаме на практика механизма за пренасочване на търсещите стобеище, но разбира се да използваме и международните инструменти за целта тези е, средства, които остават, трябва да се използват повторно от държавите членки, е, които е, имат такъв проблем. И тук става дума не само за Италия и Гърция, но Испания и Малта са също подобни. Принципа на солидарност означава, не означава за нас, че трябва да използваме е, репресивни е, средства, като принудителното е, връщане, например. Е, от името на комисията, моля. Good morning. I had to come a little bit running, so if I'm short of breath, apologies for this. Добро утро. Малко съм задъхан, защото бързах да, стиг, да дойда до тук. Благодаря за проекта доклада, който е, е, комисията приветства. Само да припомня е, сегашната законодателна рамка за преместване. Решенията за пренасочване, за преместване е, вече приключват, така че нямаме задължителни такива, принудителни такива. Също времено ние обсъждаме реформа на регламента от Даблин, но все още няма съгласие по въпроса. Следователно няма, не съществува законодателна рамка и законодателно основание за е, принудителни пренасочване. В този контекст комисията допуска нещо много е, полезно да продължим да подпомагаме е, е, преместването. Ясно е, че е, това предложение предполага повече солидарност. Знаем, че при отсъствие на законодателна рамка за премествания, броя на премествания няма да е, е, голя, висок. Е, даже по всяка вероятност ще е много ограничен. Следователно, знаем, че ще е много важно да се възползваме гъвкаво от този, тези средства. Тоест, те не могат да бъдат използвани за всички цели. В тези области, където нуждите са сериозни и очевидни, като например там, където има нужда от обежище и интеграция. Всяка инвестиции в обежище и, и е, интеграция са инвестиции в солидарност, а МИФ е, е именно инструмента, който почива на принципа на солидарност солидарност към и с нуждаещи се от международна закрила и между държавите членки. В този смисъл и е, оглеждайки предложените от вашата комисия предложения за изменения към проекта доклада, комисията приветства възможността годишно, ежегодно да се докладва пред парламента за е, използването на тези средства. Това е наистина едно е, много приемливо предложение за нас – ние приветстваме и други допълнения в е, е, съображенията е, като например срока от 8 седмици е, за контрол от е, националния парламент на съответната държава, но ние не подкрепяме и не приветстваме изменението, което предлага минимален процент на, за, на премествания. Защото, според нас, това ще се изтълкува като използване на амиф за, вместо така като изместване темата за Дъблин и неговото реформиране. заделянето на минимални проценти или квоти всъщност задължителни квоти за, за пренасочване Знаете, че по този въпрос няма да се стигне до съгласие, тълкото е, до този момент е, по е, Дъблинския регламент се водят дискусии в този смисъл и до решение не, е стиг... не се е стигнало. Ето защо е, за да е жизнеспособно това предложение, трябва да е, направим така, че тези проценти да не са така е, стриктно заковани. В този контекст работим и бихме помолили вашата комисия да направи така, че предложението да е, стараем се нашето предложение да е приемливо и да бъде прието до края на годината. В този контекст минималните проценти, залагането на минимални проценти за преместване е, би било е, нещо много е, контрапродуктивно. Ако имате някакви въпроси, на разположение съм. Аз имам един-два въпроса на госпожа Ченичи. Вие ли имате въпроси или може би госпожа Дали ще ги постави, когато има възможност? Имате ли, ще отговорите ли на казаното от комисията? Не, благодаря. Това е технически въпрос, е, доста деликатен и много е, сложен, така че аз е, няма да коментирам. По-добре е госпожа Дали да присъства и да е, коментира въпросите. Мисля, че така най-добре е, е ще бъде най-добре да, да допълнително обсъдим въпроса в нейното присъствие. Благодаря, благодаря и на комисията, и на тези, които взеха отношение. Кристин, искаш ли да отговориш? Едно, искам едно уточнение. Не разбрах точно позицията на комисията. Ако правилно съм а, разбрала, тъй като не съм докладчик, всяка може да, съм, да греша. А, е, разби... изменението за квотите, е, всъщност този дебат е като червен е, но на бик. Обикновено, когато се говори за това досие, това възбужда много страсти, но използването на фонда за резерви, който се предвижда за пренасочване, може да се ползва от други страни на, на доброволна основа, но ако разбира се има достатъчна бройка, оправдаваща това, всъщност в този смисъл ясно е, че Гърция и Италия са основните потерпевши, така да се каже, но е, не, въпросът не е, е до квотите и отговора на комисията всъщност не е, отговаря на действителността и на изменението в текста, по което работим. Всъщност сложността на въпроса е очевидна е, приноса на комисията към по този конкретен въпрос, е, въпросите, които е, поставяте, отново ще препратя към госпожа Дали, защото тя е лицето, което е в състояние да отговори на конкретните въпроси, поставени от комисията. Така че въпроси свързани и с фонда, пък и с други плащания, свързани с към от този фонд. Да, хубаво е докладчика да изясни е, въпроса със средства, които се заделят за преместване, за пренасочване на, на търсещи убежище, но разбираме, че положението е, така е трудно като заместник на докладчицата, но аз ще и предам е, съвсем а, е, точно коментарите ви днес. Мисля, че тя ще е, прояви разбиране и ще е, предаде на комисията своите е, коментара на техните отговор. Благодаря. Сега крайният срок е 12 ноември за изменения. Благодаря много. Радвам се, че докладчик имаше заместник тук, за да можем да проведем този важен дебат. Е, почти е, преминахме през е, дневния ред е, своевременно, което не е лесна работа, обикновено в четвъртък сутрин. Но господин Терикабрас тук ли е за следващата точка? За последната точка, колеги, господин Тери Кабрас ще бъде вероятно тук, така че ще го изчакаме. Ще направим една почивка от 20 минути. Ще започнем в 10.30. В тази точка ще е, започнем разглеждането на тази точка в 10.30. Това е последната точка от е, дневния ни ред. Благодаря ви за разбирането и търпението.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 Okay, thank you very much, colleagues, and thank you. Така, колеги, Благодаря ви, колеги. Благодаря, господин Тели Кабрас. Наистина, в четвъртък сутрин понякога работим по-бързо от графика, така че ви благодаря, че дойдохте по-рано и благодаря за търпението на тези колеги, които са тук. И така последната точка от дневния ред, точка 8. Ще имаме възможност да изслушаме представянето на становището господин Терикабрес във връзка с, с защита на бюджета на Съюза. Това становище се основава върху основния принцип за това, че гражданите трябва да имат доверие в това, че се разходват надлежно средствата на Европейския съюз в техните държави. И що се отнася до защитата на принципите на правата държава и защита на ценностите на Европейския съюз, това е много интересно становище. Господин Тери Кабрес, ако вече може спокойно да дишате след цялото бързане, моля представете вашето проекто становище. Благодаря, господин председател, за това, че проявявате разбиране. Благодаря и на колегите, които ме изчакаха. Този инструмент, който в момента разполагаме, е нещо съвсем ново в разходването на средствата на Съюза и в съответствие с предложението на комисията може да се отнася до всички разходи от бюджет на Европейския съюз по време и след финансовия период 2020-2027. Затова приветствам предложението на комисията за прилагане на мерки, ако държавите членки не спазват принципите на правовата държава и накърняват доверието към разходването на средства на Европейския съюз. Трябва обаче да гарантираме това, че тази мерка не накърнява пряко интересите на гражданите. Говорих с колегите от Комисията по бюджетите и бюджетен контрол да се удължи крайния срок, тъй като това становище изисква много сериозно обмислене поради новия характер на предлаганото предложение на комисията и по същество и що се отнася до процедурата. Що се отнася до това становище, то особено в членове 2 и 3, тук комисията Либо има споделена компетентност. Ние предлагаме хоризонтални ценности на Европейския съюз. Също така, по определението на неспазването, що се отнася до европейските ценности, включихме следният подход – всяка една ситуация, когато има системна заплаха за ценности на Европейския съюз, съществува или когато пряко или непряко се подкопават по системен начин ценностите на Европейския съюз, било поради практики, действия или бездействия от страна на органите за обществено управление или поради широко разпространени или системни практики, свързани с предприемане мерки, действия или бездействия от страна на органи за обществено управление, които подкопават принципите на правата държава и ценностите на Европейския съюз. Това е което ние предлагаме, за да се обясни какво означава Generalized Deficiency, общи пропуски, общи недостатъци. И накрая, по член 3. Представяме три сценария, в които трябва да се предприемат съответните мерки. Първо, комисията активира уредбата на Съюза, свързана с принципите на правовата държава. Е, Второ, една трета от държавите членки, Европейския парламент или комисията внася в съвета обосновано предложение в съответствие с член 7 или не 1, за да се определи дали има сериозен риск от сериозно нарушаване на основните ценности на Европейския съюз, визирани в член 2 от страна на държавата членка. Трети сценарий. Комисията внася обосновано предложение в, в съвета, за да се определи наличието на сериозно и трайно нарушаване от страна на държавата членка на ценностите, визирани в член 2. Ще видите, че в предишното предложение се говори за сериозно нарушение, а сега формулировката е сериозно и трайно, т.е. системно нарушаване. И последно по място, но не по значение, предлагаме при анализиране на ситуацията с общи недостатъци, свързани с ценностите на Съюза, комисията настоява а, извинявайте, ще бъде подпомагната от признати експерти в сферата на принципите на демокрацията, правовата държава, т.е. ще има експертна комисия, която ще подпомага комисията. И очаквам с нетърпение приноса на колегите, за да се подобри този изключително важен текст. Благодаря ви. Благодаря, господин Тели Кабрес. Това наистина е важен въпрос – и отново става дума за становище по нещо, което е много актуално и важно. Имаме точка от правилника 54, посветена на този въпрос. И знам, че са стояли срещите с доплачиците. Всянка, благодаря ви за това. Ще прочета позицията на докладчика Всянка не пе, Ще прочета от негово име. Той но първо ще дам думата на Сесил, която е докладчик Сянка от социалисти демократите. Благодаря, Клода. Благодаря на докладчика за това проекто становище. Вече се проведе първи обмен на мнение с докладчика и аз и моята група споделяме значението на ценностите, които са в основата на Европейския съюз. Зачитането на тези ценности трябва да се гаранти... гарантира. Затова политиката на съюза, включително в бюджетната сфера, следва да отчита дали се спазват основните ценности. Това е необходимо, за да има ефикасно и здравословно финансиране от Европейския съюз. Докладчикът е много смел. Той замества понятието правова държава с ценностите на Европейския съюз, които са и принципите на правото държавно и демокрацията, зачитането на правата на младсинствата и т.н. Говори се за всички ситуации, в които има риска. Интересна е процедурата, предлагана от докладчика за установяване на недостатъците и създаването на експертна комисия в областта на правото. Предложенията на докладчика са интересни. Нашата политическа група ще внесе изменения, за да се укрепи тази позиция, да се подсили текста. Благодаря. Много благодаря, Сесия. Господин Юрик от името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря. Не е възможно без правни норми да защитаваме правата на хората – И необходимо е обаче виновността да бъде доказана. Без това не може за подозрение да бъде обявен за виновен. Той се смята за невиден. В демокрацията трябва да защитавам и гражданите при подобни ситуации. И когато се провежда дадена политика в съответствие с член 2 на договора, Става дума за норми, които са общи за всички държавите членки. И които не се извършват от институции, които са извън договора. Затова този проект за финансови бюджетни санкции срещу някои държави е нещо, което представлява кампания срещу Унгария, оглавяван от господин Гейфер Хофстад. Става дума за средства, които плащат коплаците в бюджет на Европейския съюз. Става дума за нарушаване на нормите на договора. Господин Ферховстад трябва да помни, че Европейския съюз не е негова бащиния. Европейският съюз е на гражданите, не негов. И идеологията на някого не е идеология на всички. Затова подобни кампании позволяват да се види, че това, което прави Виктор Орбан и тези идеи за бюджетни санкции показват тази либерална тенденция. Всички си спомнят какво се случи в клуба Алде, когато се обсъждаше темата за Унгария. И сега комисията Юнкер това, което изисква, не е законно става дума за това, че трябва да се защитава законността и в Европейския съюз и в нашите държави. Бюджетните санкции трябва да бъдат отхвърлени. Благодаря ви. Um, Докладчика в сянка от ГУЕ е Барбара Спинели. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Терикабра за извършената от, негова, от него дейност и за това представен. Тази тема е много интересна. Първо искам да се спра накратко на първоначалното предложение на Европейската комисия. Що се отнася до правовата държава, необходимо е да има инструменти за контрол и евентуални санкции. Възоснова на такива принципи, като обективност, независимост и т.н. Това е за да се гарантира ефикасност, за да не бъдем обвинени в пристрастност или политизиране. Проекторегламентът съдържа в себе си риска да стане противоположно на това, което казваме. И оттам има и критични бележки на Сметната палата. Първо, абсолютната свобода на вземане решение, която иска да има комисията, за да дава оценка на евентуалните нарушения или недостатъци при оценка на процеса. Също така парламентът остава само един пасивен наблюдател в този процес. Е, няма позоваване на критерии за качествена оценка и няма от инструменти за оценка на последиците на одобрените мерки върху окончателните бенефициенти на средствата, а това са гражданите и организации на гражданското общество. in particolar modo dalla Corte dei Conti, sia... И, и предвид това е необходимо да има оценка на въздействието и консултация с заинтересованите страни. Мисля си, че в светлината на всички тези аспекти важно е да се предложат по-различни варианти. Затова приветствам намерението на господин Терикабрас да постави предложението на комисията в определени граници – в границите на принципите, за които вече говорих, безпристрастност и недопускане на политизиране. На този първи етап от дейността, обаче, искам да кажа, че по принцип съм озадачена. И, за съжаление, става дума за нещо, което е важен аспект в това становище – Става дума за замества на понятието правова държава с по-абстрактно понятие ценности на Европейския съюз, въпреки че се прави позоваване на член 2 на договор, където те са изборени. Правовата държава и основните права са термини с ясно определено съдържание, както на нивото на Европейския съюз, така и международното право, например – има контролен списък на Венецианската комисия по повод на правовата държава. То и това докладчика иска да замени с по-абстрактно понятие ценности на Съюза. Основните права и правовата държава са понятия, които всъщност а, веднага ни препращат към правната сфера. Затова не е особено ясно дали понятието ценности имат такова правно измерение. Едва ли ще има правно основание за приемане на подобни разпоредби в правото. Разбира се, ще обсъдим този въпрос и в бъдеще. Да, много интересно. Благодаря ви, Барбара. и господин Радев и всички от НП не са в Брюксел днес. И господин Радев ми даде много дълго изказване, което да прочета, нещо, което не е много полезно. Аз не обичам да чета изказвания на депутати, ако ако те отсъстват, защото смятам, че това може да създаде проблем. Затова ще направя следното. Ще кажа, че то е леко негативно настроен и ще ви изпратя неговото мнение. Ще го изпратя на докладчик и докладчиците в сянка. Всъщност изказването сигурно ще отнема около 7 минути, ако бъде прочетено, но няма да го направя защото не искам да създам прецедент. Така че ще изпратя на всички докладчиците в сянка да се запознаят с мъдростта на ЕНП по този въпрос. Има ли други желаящи да си кажат не? Тогава, разбира се, дам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. И искам само накратко да отговоря на някои от направените изказвания. Също така приветствам удължаването на крайния срок, по който постигнахте съгласие, защото може би ще бъде добре да обясним повече на вас и на други заинтересовани членове на вашата комисия основните принципи на нашето предложение. Основното в нашето предложение е защитата на бюджет на Европейския съюз. И правното основание също така е правното основание за финансови регламент. Това е нещо, което се отнася до всички видове разходи от европейския бюджет. И искам да спра малко върху обхвата, защото виждам, че има разногласия по този повод във вашата комисия. Ние смятаме, че трябва обхвата да бъде сведен само до правовата държава, защото това е нещо ясно, има определение в член 4 нашето предложение и се изборява там съответните принципи под отчетност, недопускане на произволни решения и други. Тоест имаме много ясен набор от принципи. И също така трябва да докажем, че недостатъка е нещо, което е общо, т.е. че не става дума за някакъв отделен изолиран случай. Но също така, е, че този недостатък има въздействие върху разходите от бюджета на Европейския съюз. И за това въвеждаме изискване за съразмерност. Т.е. всяка една мярка, предприемана от нас, да бъде пропорционална на ущърба нанесен на бюджет на Европейския съюз. Тоест, искам веднага да кажа, че това не е санкция. Това е предварително условие за разходване на средствата на Европейския съюз за разумно управление на средствата. Тоест, ако има някакъв недостатък, свързан с, това, което е изборено в член 3, например, си темно пренебрегване изискванията на ОЛАФ за разследване, например, когато се нарушават тези изброени принципи, ние нямаме гаранцията, че средствата ще бъдат изразходвани правомерно. И точно това е основата на нашето предложение. И идеята, е, че може да има общо предварително условие за разходването на средствата на Европейския съюз не е нещо ново. Това вече го имахме и това е признато и от съда в Люксембург. И отново ние имаме всички условия, които са спазени в това предложение. Ние не целим чрез това предложение да защитаваме правовата държава. Ние целим да защитим бюджет на Европейския съюз. Не става дума за санкция, става дума за предварително условие, свързано с разходването на средствата на Съюза. Така че смятаме, че няма противоречие с член 7 и ние имаме едно целенасочено средство, един целенасочен правен акт в бюджетната сфера по предложението за експертна комисия. Или да има процедура за подпомагане на нашите констатации и заключения, ние смятаме, че има достатъчно ист... източници, това е и Венецианската комисия, и Европейския съд по човешките права, също така комисията разполага и с експерти. Ние винаги можем да се обърнем към тях, ако видим, че имаме затруднения в процеса беше подчертано, че трябва да се гарантира недопускане на политизирането и на пристрастността. Предложението на комисията позволява да се гарантира този безпристрастен подход, защото ние разглеждаме всички аргументи на държавата членка, съответната държава членка – и ако стигнем до заключението, че имаме несъгласие с държавата членка, трябва да обосновем нашата позиция. И предложението на комисията към съвета и решението на съвета остават под контрола на съда на Европейския съюз. Ние продължаваме да бъдем в системата на правото. И също така се използва процеса на намаляващото квалифицирано мнозинство. И сега по наблюдението и липсата на предварителни консултации. Това предложение не се появи ей така. То се оформи в контекста на сегашната многогодишна финансова рамка – и ние също така отговаряме на искането на парламента, формулирано ясно в редица резолюции. Затова смятаме, че това е важно и навременно предложение. И то е важно също и с оглед на бъдещата многогодишна финансова рамка. Действително това показва колко сериозно е предложението и колко е голяма задачата. По член 54 обикновено действаме по този начин. А тук а, комисията ни казва, че това е предварително условие, а не въпроса санкция. И от тук просичащите различни въпроси за това как може да се процедира. В крайна сметка, нашата роля по 54 ти член, е, правило 54 е да дадем своята гледна точка на комисията Либе. Това, разбира се, от политическа гледна точка ще бъде доста интензивно, но ще изчакаме, разбира се, и да прочетете на НП позицията. Но важното е да има добър принос, добро качество на приноса по член 54 за нашия докладчик и за докладчите всяка. Това е много важна тема, но както и комисията каза правилно, това е нещо а, съвсем не е ново. Обсъжда се от доста време. Късмет на всички в следващия парламент, които ще трябва да продължат по тази пътека. Много важно становище. Благодаря ви, колеги, че сте тук. Съжалявам, че така последна тема включихме в четвъртъчното ни заседание, но благодаря на господин Тери Кабрас, че е тук. Крайен срок за изменения 14 ноември. Доста скоро. Благодаря за качеството на днешния дебат. Благодаря на комисията. Следващото ни заседание предстои на 15 ноември. 8.30 сутринта в Страсбург. И следващото заседание след това е на 19 ноември. Приятна събота и неделя!